Госпожо Могерини, заключителни думи. Благодаря ви. Господин председател, разбирам, че съм единствената всъщност, която не е предоставила писмен текст за увода си нито на вас, нито на преводачите – затова и ще бъда много кратка. Единствено ще отбележа, че наистина ви благодаря за тези три часа и половина, които ми отделихте. За мен те бяха изключително ценни. Като част от подготовката за бъдещата ми работа, стига да вземете такова решение. Освен това, така разбирам по-добре вашите приоритети и гледни точки Струва ми се също така, че потенциала ни да работим заедно е огромен. По отношение на бъдещите ми отношения с вашата комисия в парламента, нека също кажа няколко думи, макар че това е подробно обяснено в отговорите на писмените въпроси. Аз бих искала да идвам тук възможно най-често – може, например, да се срещаме преди и след заседанията на външните министри. Много е важно заедно да обсъждаме приоритетите, да имаме общо разбиране и визия. Разбира се, като отчитаме, че институциите имат своите различни роли. Но за мен самата би било много ценно да мога да споделя идеите си с вас преди заседанията с външните министри. И разбира се, чрез главния секретарят ще се докладват взетите решения. Знам, че също така ви притеснява достъпа до информация. Тук можем да работим прагматично и структурирано. Искам да кажа няколко думи и по въпроса за разпределението на ресорите между комисарите. Системата на заместник председателите в комисията Юнкер. Имайте предвид, че нашата работа няма да се води от календара, а от съдържанието. Аз винаги ще бъда готова да подкрепям инициативи по посока на парламентарната дипломация. Правя го и сега. Но, разбира се, това трябва да е споделена задача. Стига да ме одобрите за върховен представител. Много е полезно да се обменят мнения с ръководителите на делегации. Като върховен представител аз ще продължа да насърчавам тази тенденция. Важно е да имаме тези връзки, да има достъпност. И да се намерят спойките между нас – Както казах и в началото, ми се струва, че това, което трябва да е в сърцевината на нашите дейности е работата на СВД и нейните цели. Накрая. Големи са предизвикателствата. Всъщност, след решението на Европейския съвет в края на месец август, аз веднага казах, и това беше първата ми реакция, че си давам сметка колко огромни са предизвикателствата. Сега виждам, че те са още по-големи от това, което съм очаквала. Но имаме пет години, през които можем да работим, освен това, очакванията са високи. Винаги в хода на работата можем да ги променим, но тръгваме с едни високи очаквания. И тук е много важно да работим в екип с всички, които представляват европейската общност. Да използваме добрите методи помежду си, да имаме наистина силна политическа воля. Ясно е, че разчитам на вашата подкрепа и на работата с вас в бъдеще. Не става дума за задължение, а по-скоро за политически интерес. Тъй като парламентът се вълнува от въпросите така, както и аз. Frau Mogherini, Kolleginnen und Kollegen. Госпожо Могерини, колеги, благодаря на всички. Мисля, че проведохме е, много е, подробна, много интересна дискусия. Чухме много експертни становища. Благодаря и за писмените ви отговори. Благодаря ви, е, госпожо Могерини, че се ангажирате да сътрудничите тясно с парламента и с нашата комисия. Парламентарния контрол, е, принципа на отчетност и отговорност има първостепенно значение. Консултацията по стратегическите разработки, по най-важните решения също могат да бъдат полезни, както и обмена на информация. като тук добавям и достъпа до класифицирана информация. Въпроси, които ще обсъдим. Вие е, говорихте и за структурата на СВД, въпрос от е, много голямо значение за нас, както и за успешното бъдещо сътрудничество съгласно споразуменията. Разбира се, трябва да е, се отработят някои подробности, е, да се уточнят инициативите, възможността да се е, работи по третини, като че ли е най-добра, като се отчита и броя на командированите национални служители и броя на специалните представители на Европейския съюз в един комплексен структуриран подход – Огромен е броят на темите, по които можем да говорим по-подробно, но съм сигурен, че ще можем да постигнем голям напредък в взаимодействието между парламента, СВД и комисията. Вие знаете откъде може да се породи е, синергията в екипната работа. Подчертахте духа на екипност – в бъдещото си качество на заместник-председател на комисията. Добре разбирате какви са нашите ангажименти и а, колко усилия са необходими за постигане на резултати. Аз съм сигурен, че по въпросите на бюджетното обезпечаване трябва да спазваме изискванията на финансовия регламент. Трябва да а, помислим за оптималното използване на предоставените средства. Много по-дълъг е списъка на темите, а, по които говорихте и благодаря за всичко. Благодаря и на колегите, които участваха в толкова интензивната обмяна на, на мнения. С тази благодарност изразявам и надежда, че ще можем да работим продуктивно и занапред в духа на сътрудничество. Утре сутринта имаме заседание в 8, бюрото в разширен състав в 9, за да уточним писмото за оценка. Благодаря още веднъж, госпожо Могерини, за всичко.